Уважаеми колеги, ще започна, защото времето лети. Ще трябва да приключим в 6 без 10. Започваме с приемането на дневния ред. Има предложение за промяна на дневния ред. Предлагам да не разглеждаме днес точка 5 и 6 от дневния ред и координатор, заседанието на координаторите ще бъде чрез писмена процедура. Следващия път, когато се съберем, ще съобщя раз... заключенията на координаторите. Точка 5 и 6, които трябваше да гласуваме, Предлагам да бъдат премахнати от дневния ред последния ред, освен ако Констанца, ако не искаш нещо да кажеш, да представиш точката. Ламберт го няма. Има един все още ваш нерешен въпрос от макроекономическо естество и няма да можем да гласуваме по целия пакет на, по време на втората октомврийска пленарна сесия, така че най-вероятно, ако всичко е добре, ако приключим с преговорите, ще гласуваме през ноември, което означава, че днес не можем да гласуваме тази точка. Искам така да ви информирам, че ще видим как ще бъде окончателното одобрение, дали това ще бъде чрез допълнително заседание, ако това не е възможно по някаква причина, в съответствие с етичния кодекс за съвместно вземане на решение, може да стане чрез координаторите като резервен вариант, за да сме готови да гласуваме през ноември. Искам да ви информирам, че вече проведохме тристранен диалог за макроекономическите условия. Ще покажем много ясни условия. До вечер отново се събираме с съвета. Тази вечер отново имате диалог, за да видим какво е, каква е реакцията на съвета към преговорния екип. Идеята е да имаме пълно съвместно решение по въпроси, Искам да кажа, че в общи линии това е причината, поради която не може да гласуваме по тази точка. Сега, преди няколко по, по Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с новата инициатива за малките и средни предприятия. Ние сме въвели точката просто за всеки случай, ако има развитие по а, включването на малките и средни предприятия в а, фондовете. И, както казах, няма да имаме заседание на координаторите. И така, ако нямате възражения и въпроси, приемаме дневния ред. Е, е, заседанието се предава по мрежата. Ще се опитаме да приключим в 6 без 10, тъй като в 6 имаме е, триалог. И сега Съобщение на председателя, точка 2. Няма съобщение. Трета точка. Ян Олбрихт ще разгледа проекто доклада си за финансови средства, отпуснати за някои държави членки от Европейски социален фонд. Това е изменение на сегашния регламент. Благодаря. Моят доклад се отнася до някои неща, които изглеждат на пръв поглед много ясни и много прости, но бих желал да дам някои коментари, да се използвам от възможността и от присъствието на Европейската комисия да задам въпрос. Искам да обясня какъв е характера на регламента това е изменението за така наречения а, общ регламент за периода 2007-2013 година. Тук става дума за изменение на общия регламент, който се нарича регламент на съвета 1083. Това изменение на общия регламент променя а, ограниченията за финансовите средства и това е свързано с DAP7, което всъщност въвежда новите елементи, новите финансови елементи по-точно. Това, което е важно а, в случая е връзката между различните видове финансиране. Тоест не е а, много лесно да се поясни, може би комисията ще поясни по-лесно. Всъщност, происхода на тази част от DAP-7 проистича от споразумението на Европейския съвет за много годишната финансова рамка и британския рабат. И а, след всякакви възможни изчисления, държавите членки разбраха, че няма равенство между различните държави членки от гледна точка на а, а, плащането, което те ще извършат за британския рабат. И след всички изчисления комисията установи, че има две или три държави членки, в които има а, известна несправедливост за британския рабат. Така че мога да си представя, че ще има доста усилена работа за това как да се намери решение. Това, което е, е интересно за нас е, че решението е, идва чрез Европейския социален фонд. Е, идеята е как да се намалят тези несправедливи плащания заради британския проблем. И сега имаме около 150 милиона, 100 от които са за Франция, 20 за Испания и 30 за Италия. Ако погледнете промяната на регламента, числата са различни, защото това е в действителната версия която е малко по-различна. И така, в регламента се казва и в моя доклад, това е показано. Приема се позицията да се приеме решението на комисията на първо четене. Тоест, ние отчитаме информацията, че това е необходимо за намаляването на а, непропорционалността и, и, и британския а, рабат, както знаете, е свързано с общата селско селско-стопанска политика. Именно е важно комисията да използва Европейския социален фонд за решаването на проблема. Но тук има гаранции за удовлетворението на държавите членки. Но също така трябва много ясно да дефинираме, че ние в политиката на сближаването сме съгласни да намалим това противоречие или този дисбаланс и ние очакваме този жест от наша страна като парламент да бъде оценен и от съвети, и от колегите, които се борят за Европейски социален фонд. Тоест, ние няма да блокираме елемента на ЕСФ. Е, това е от моя гледна точка. Опитвам се да обясня откъде тръгват нещата. ДАП 7, 150 милиона, това е тавана за генералния регламент за периода 2007-2013 година. Тук имам документа, предложението на регламента на Европейския парламент и съвета, и изменящ регламента. И ако ми позволите, ще помоля комисията да обясни нещата, защото не бих желал да бъда докладчик, който казва какво да се прави, но четейки документа на комисията има пояснение е, в коя година ще се извършват плащанията по ЕСФ. Тази година ние се съгласихме, че това ще бъде в годината е, е, и плюс 3. Е, обаче нямаме плюс 3, имаме плюс 2. Може би ще имаме от Румъния и Словакия плюс 3 от Румъния и Словакия за 2012 година. Така че може би тук става дума за някакво техническо изражение на нещо реално, т.е. парите се плащат винаги по-късно, но в правния текст N плюс 3 създава недоразумение а, и неразбиране. Променяме ли правилата? Може би комисията може да ни обясни какво фигурира в документа. Това не е неофициален документ, това е официален документ, който следва да бъде прият от парламента и аз мисля, че за нас е важно да го разбираме. Та това беше, което исках да кажа докладчиците в Сянка. Имам информация само от зелените и от социалистите. Констанция, имаш думата. Да, искам да ви кажа, че нашите докладчик в Сянка не може да дойде. Той е в влака в момента, Патрис Тириан. Той би искал да аз да кажа няколко думи съвсем накратко и както знаете, нашата група подкрепя напълно вашия доклад, е, този кратък доклад. Естествено, не бихме искали да внасяме допълнителни изменения. Е, в този триалог може да участваме и да работи много бързо, дори е, чрез процедурата за съвместно вземане на решение и нищо няма да създаде проблеми в бъдещата кохезионна политика. Това е една много добра възможност да покажат на държавите членки, че ние можем да работим интелигентно и ефективно. С една дума подкрепяме доклада ви. Много благодаря. Искам да ви кажа, че Комисията по заетост е поиска да се вземе отношение по член 50. За това мисля, че е, се надявам, че те няма да внесат повече е, е изменения. Е, добре, добре, коригирам се в съответствие с казаното от председателката Елизабет. Съвсем накратко. Благодаря от наша страна. На нас ни е съвсем ясно все още как ще приемем позиции, особено когато става дума за крайния срок за изменения. Що се отнася до нас, има повече от един проблем, за който говори Ян. Ако погледнете някои държави са подбрани, но други в сходно положение не са избрани. Например, Португалия а, не е включена, а ние смятаме, че би трябвало да бъде включена и ние в групата продължаваме да обсъждаме каква да бъде нашата позиция. Изглежда, че програмите, държавите, извинете, са избирани съвсем произволно ще бъдем благодарни на комисията да хвърли светлина по този въпрос и да ни убеди, че този проект регламент е правилния регламент. Аз самата имам някои съмнения дали това е най-правилният начин да се процедура. Ние ще запазим позицията си в зависимост от това дали ще внасяме изменения. За нас е възможност комисията да ни убеди, защото до този момент в нашата политическа група имаше значителна значителна съпротива относно избора на страните, тъй като ние не виждаме доводите за това. А, сега е момента комисията да ни убеди от е благодаря, госпожо председател. И аз бих желала да кажа, че проявяваме предпазливост. Също така в връзка с доклада, който аз представих по-рано, където исках да използвам инструмент, който беше изпробван, изпитан и щеше да помогне на държавите членки без да се повлияе бюджета. Това беше първото изменение на регламент 1083 от 2006 година. Сега обаче има нов инструмент, който ще изисква допълнителни вноски от държавите членки. Това, което аз мога да кажа, поне така както аз виждам нещата. Германия ще трябва да даде 30 милиона, Франция 34 милиона, Полша 4 милиона и половина, за да може този регламент да да се приложи. Има и други държави членки в списъка, именно за това бих искал да знае повече доводи. Йохим Целер. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че имам един-два проблема, по които бих искал да имаме някакво пояснение по процедурата, която ни се струва странна, решение се взе на срещата на върха и някои държави бяха избрани, които трябва да получат известни средства. До толкова добре, ако те искат да използват тези средства за борба срещу младежката безработица, но за тази борба срещу младежката е, безработица е нужно и нещо повече от пари. Аз не виждам това в този текст. Ако ще се работи с тези средства, за да се подпомогнат, да кажем, беженци в Италия или някакви други идеи, не виждам как ще стане. Има плащания, които се искат от държавите членки. И когато когато говорим за действителната възможност за плащане, всъщност се оказва, че се иска много повече, отколкото има. Ако приложим правилото N плюс 2, тогава ще, а, а, ще а, прехвърлим средствата, които ще се изразходват в 2013 година за следващия период. Вие знаете, че има а, че това ще доведе до една а, дупка, една пропаст. Ние прехвърляме ли средства? Говорехте за 150 милиона, които са предвидени. Тогава ще трябва да спестяваме от някъде другаде. Как ще се приложи тази процедура? Благодаря. А преди да дам думата на комисията, Яни иска да се изкаже. А, ако ми позволите, преди да дадете думата на комисията, искам само съвсем да поясня, а, че а, това са нови пари. Олджик беше прав. Това са нови пари, които ще дойдат от държавите членки в конкретни суми за всяка държава членка. Това ще бъде една част от ДАП, така че е, за нас е, тук не става дума за една нова структура, това ще бъде ЕСФ. В моят доклад ние променяме границите за различните държави, особено трите държави членки, които са в общия регламент. Елизабет попита защо трите. Отговорът е доста ясен, но на нас е, ни е по-интересно да чуем обяснението на комисията. Това е резултата на анализ на решението на Европейския съвет. Така че последицата е, че диспропорционално Солидарността в държавите членки по британски рабат се проявява и именно за това са избрани тези три държави членки а, и то тези конкретно три. А, по въпроса за Румъния и Словакия се говореше за обратната защитна мрежа. Въпросът беше дали да се отвори тя и за другите. Този път а, това е в резултат на решението на а, съвета, което се изпълнява чрез Европейски социален фонд. Това беше пояснението, дали става въпрос за нови пари, стари пари, нови пари са, които ще бъдат в ДАП, които ще бъдат в а, а, проекто изменения бюджет. Имаме информация, че Корепер се съгласил на този проекто бюджет, който ще е важен и за триалога. И на мен също ще ми бъде интересно да чуя пояснението на комисията. Thank you. No, no other comment. Благодаря ви. Няма други желащи да вземат думата. Нека да чуем комисията и отговора и на въпросите. Съдбата на този регламент е във вашите ръце, защото сега трябва да бъдете достатъчно убедителен. А, доколкото разбирам, парламента трябва да гласува най-късно през декември, защото в противен случай ще бъде късно и той ще отпадне. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за допълнителното напрежение, което стоварихте върху мен а, с тези коментари. Нека да започна с помирителен тон. Благодаря ви на всички за това, че толкова бързо отбелязахте напредък по това досие. Както казахте и вие, госпожо председател, а, периода на бюджета 2007-2013 година, затова трябва да го приемем тази година заедно с проекта за коригиращ бюджет, защото в противен случай той няма да бъде одобрен. Мисля, че и господин Олбрих току-що правилно поясни, че Корепер вече е постигнал съгласие по досието на първо четене на това предложение. Ще се опитам да внеса малко яснота. Представенето на господин Олбрих беше пределно ясно за мен. В предложението тук се изхожда от а, дискусиите на държавите членки на Европейския съвет през лятото във връзка с непропорционалната тежест, която пада върху някои държави членки във връзка с отстъпката на Обединеното кралство, Европейския съвет стигна до съгласие на своята среща, че трябва да се намери решение за бюджета за някои държави членки, които имат проблеми, проистичащи от цялостното споразумение за многогодишна финансова рамка. Това беше част и от отговора към съответните държави членки, в частност тези държави членки, които повдигнаха въпроса за а, проблемите, които, на които се натъкнахме на цялостното споразумение през июни. Комисията предлагаше да се засилят средствата, предназначени за борба с безработицата на младите хора. Можеше да има и други альтернативи, но с оглед на приоритетите на Европейския съюз в тази област и с оглед на инициативата за младите хора, където се заделя допълнителни средства за следващия програмен период, ни се стори удачно да имаме допълнителни средства, които да бъдат посветени на безработицата сред младите хора. Това беше комбинирано и с искането на държавите членки, които повдигнаха този въпрос. Същевременно това отговаряше на искането на тези държави членки, които понасяха по най-тежък начин отстъпката за Обединеното кралство. Считахме също така, че не трябва да се променя цялостната ситуация за бюджета 2014-2020 година. И за това това финансиране се предлага за 2007-2013. Предложените средства както вече казах, са свързани с последиците върху някои държави членки от отстъпката за Обединеното кралство. Това е свързано също и с финансирането, което може да се получи в рамките на инициативата за младите хора. Средства, от които могат да се ползват същите тези държави членки. Като резултат от това, три държави членки понесаха най-тежко тази тежест, като за тях бяха отделени допълнителни средства, тези, които вие разглеждате днес. Накратко по някои коментари, които бяха направени борбата с безработицата сред младите хора. Ако не се лъже, господин Обрихт поясни, че става въпрос за допълнително финансиране в рамките на Европейския социален фонд в допълнение към вече отделените за това средства в него. Ако и когато предложението бъде прието, Комисията ще обсъди с държавите членки кои програми да получат допълнително финансиране, с оглед на приоритетите. На конкретния въпрос за N плюс 3, може би това не е най-ясната част от документа, за което се извинявам. Когато погледнете предложението, ще видите, че там имаме разходи от европейския бюджет – Тоест, това са случаите, в които комисията извършва плащания по програмите като резултат от извършени разходи на място. Тези допълнителни 150 милиона за трите държави членки трябва да бъдат разходвани за проекти до края на 2015 година. Същевременно обаче държавите членки след 2015 година разполагат с 3 месеца, за да изпратят всички а, окончателни документи. Едва след като получим всички документи, ги одобрим, тогава ще бъдат извършени окончателните плащания от европейския бюджет за съответните програми, което означава, че ще има плащания през 2017 година, потенциално дори 2018 година, във връзка с приключването на програми по периода 2007-2013. Тоест това не е N плюс 3 във връзка с разходите на място, а във връзка с извършвани плащания по програмите. Надявам се, че така е по-ясно. Мисля, че бях достатъчно ясно, но ако считате, че е необходимо, ще дам и допълнителни обяснения. Благодаря ви. Ян. Опитах се да бъда дипломатичен. Обяснението ви за N плюс 3 обаче беше доста неясно. Предлагам ви да нямаме N плюс 3, защото ако постъпите по този начин, това означава, че истинските плащания ще се извършат на следващата година, което означава, че отиваме в следващия програмен период и отиваме на N плюс 3, N плюс 5 и така нататък. Всички ние знаем, че единствената възможност през 2013 година е N плюс 3. Край. Няма други альтернативи. Това, което вие казвате, засяга окончателните плащания след 2013 година. Но моля ви не намесвайте N плюс 3, защото ни поставяте в ситуация, в която излиза, че ние не познаваме как действа системата. Веднъж след като започнем да а, действаме по този начин, всички ще ни задават въпроси и проблема ще стане още по-голям. Председателката. Доколкото разбирам, имаше предложение N плюс 3 да не се използва за нещо различно от това, за което вече я използваме. Елизабет. Документът е много труден за разбиране, както и всичко свързано с него. Доколкото знам, липсват ни средства – а ако имаме липса на средства от държавите членки за бюджета 2013 година, това означава, че ще имаме и за в бъдеще. И този пропуск, тази липса, сега се прехвърля за 2014 година, което означава, че средствата, които са разписани тук, всъщност не са налични, защото държавите членки не са увеличили вноската си за европейския бюджет. Не зная дали се стига до тази ситуация, защото плащането се отлага за 2015 година или по друга причина. На следващо място. Трудната ситуация на някои държави е връзка с отстъпката на Обединеното кралство и допълнителните средства за тези три държави членки. Ако причината за допълнителните средства е борбата с безработицата сред младите хора, но това означава, че трябва да включим и Португалия, защото ако погледнете цифрите, Португалия е в същата ситуация като тези три държави членки. Това означава, че Португалия се нуждае от същите средства за същите мерки. И от тук идва цялата трудност как да обясним тези неща на хората? Ако погледнете цифрите за безработицата сред младите хора, ще видите, че има и други държави членки, които трябва да се възползват от тези средства. А комисията не ни отговори на въпроса за Португалия. Само ако има нещо ново, Ян защото времето изтича. Не, това е нещо ново, трябва да се обясни. Държавите членки трябва да се съгласят да плащат само за три страни. Всичките 28 държави членки трябва да се съгласят за тези плащания за три държави. Започваме с критерия младежка безработица. Ако там се започне, резултатът ще е друг. Но не е така. Въпросът е как да се намали дисбаланса и всички държави членки трябва да са съгласни. Не трябва да забравяме, че тези средства не са за всички, които имат проблеми с младежка безработица. Това е най-добрият начин да се използват подобно финансиране. Съвета поставя тези условия. Парите могат да бъдат получени, ако се използват за борба с младежката безработица. Въпрос, който е приоритетен за нас, според мен. Ако няма други забележки, искам да ви кажа, че крайният срок за изменение е утре, 6 часа. Няма много време. Извинявам се, не е утре, на 17 е, срока не е толкова кратък. Това се дължи на факта, че трябва да гласуваме в комисия през ноември и на пленарно заседание през декември. Приключваме по тази точка, минаваме на следващата, четвърта точка. Доклада на Херман Финклер за интелигентната специализация. Херман, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, преди парламентарната вакансия споделих моите идеи с вас за интелигентната специализация. В работния си документ повдигам няколко въпроса. Искам да ви благодаря за това, че споделихте вашите забележки. Също искам да благодаря на комисията за нейните забележки. Всички сме съгласни тук, че няма други альтернативи на усилията, които се полагат по линия на иновациите и насърчаването на европейската економика. По принцип, стратегията за интелигентна специализация, според мен, е начина по който нашите райони ще могат да определят и да изпълняват целите си за в бъдеще. Това е средство за насърчаване на иновациите в Европейския съюз. То ще ни помогне в економически план, ще ни помогне и да устоим на конкуренцията. Има няколко пречки пред регионите, свързани с изпълнението на тази стратегия. Ето защо аз съм възприял доста широк подход в своята работа. Не се ограничавам само до заглавието. Искам се в моя документ да бъдат отразени и вашите забележки, вашият опит, тъй като имате много ценен опит по места. Искам всичко това да бъде отразено в доклада. Сега топката е в нашото поле, трябва да работим заедно по доклада, за да може парламентът да привлече в процеса съответните заинтересовани страни. Да работим заедно с тях. Ще мина през набързо през основните моменти. Така ще получите идея от областите, където според мен все още има нужда от изменения. Може би в някой, по някой въпрос не съм навлязал достатъчно на подробности, и там могат да се внесат изменения. Значи ние се нуждаем от правилни приоритети по-добра връзка между всички фактори в регионите. Трябва да осигурим и синергия взаимодействие между различни програми за финансиране. Трябва да се изгради по-добра връзка между регионите. Това добавя външен аспект. По точки 18-19 има един пропуск в текста. Не сме разгледали в текста този външен аспект. Относно изпълнението на стратегията, то е много важно за регионите. Те трябва да знаят какво се очаква от тях. Това ще се отрази върху регионалната политика, а също и върху политиките за научно на дейност и за промишлеността и за иновациите. Разбира се, процесът е дългосрочен. Съществува риск да се вземат погрешни решения. Ето защо трябва да поработим повече върху този външен аспект. Всички региони трябва да полагат усилия, независимо от това колко средства могат да очакват и каква е степента им на развитие. Те трябва да видят тези предварителни условия, те представляват за тях една възможност, която могат да използват. Не е винаги толкова лесно да се намерят правилните приоритети за някои държави, членки и региони. Някои имат прекалено много приоритети. Трябва да видим с какво разполагат регионите, как могат да натрупат критична маса. Те не трябва да се специализират прекалено много. Трябва да вземем предвид и малките и средни предприятия. Не трябва да ги оставяме на страна. Та именно за това става дума в доклада. В много региони е добре да се работи в сферата на услугите, новите технологии, да се видят областите, в където вече са постигнати успехи, те да се мултиплицират върху други свързани с тях области. Регионите се знаят къде могат да реализират най-голям успех. Трябва да се вземат регионалния политик за познания и умения, квалификация. Ние тук трябва да сме готови да приемем всякакви видове иновации. Тук не става въпрос само за високотехнологични иновации, а и за такива свързани с населението и сектор на здравеопазването. Регионалната економическа сила също е нещо много важно. Трябва да създадем една верига на принадена стойност. Минава се базисни проучвания, след това приложно прилагане на тези познания и след това трансфер и реализация на реални продукти. Трябва да направим така, че всички да работят заедно, що се отнася до иновациите, образованието, научно-развойната дейност. Всички регионални фактори трябва да работят съвместно за постигане на общото бъдеще. Фирмите играят много важна роля, те имат съществен потенциал за растеж. Нуждаем се от един процес на откритие. Тук искам да спомена за малките и средни предприятия. Не трябва да ги забравяме. Трябва да се вземе предвид и техните асоциации, техните камари. Нуждаем се от нова нагласа сред властите. Ако процесът тръгне в погрешната посока, регионите трябва да могат да го коригират. Договорното обратно в релси. Е. Нуждаем се от добра система за наблюдение и за преглед на случващото се. За тази цел се нуждаем от правилните показатели и много информация. Информацията между различните региони трябва да е съпоставима. подобна визия може да се реализира, ако има по-добра връзка между факторите, участниците в различните иновации. Имаме общности на иновациите, на познанията или някакви други видове връзки, регионални клъстери за познания. Нуждаем се от различни центрове за иновации. Друг важен момент в стратегията Нещо, на което регионите не обръщат голямо внимание, външния аспект. Регионите трябва да работят не само на своята собствена територия, те трябва да излизат извън собствените си граници. Те трябва да разгледат своята собствена верига на, стойности, на стойността и да видят как може да се принажда стойност. Друг важен факт е тясното сътрудничество между различните регионални фактори. Ако регионите не могат да имат добра вътрешна организация, те не могат да работят тясно сътрудничество с други региони. Има региони, които работят успешно с други е, региони. Имаме такива примери, но обикновенно става въпрос за региони, които работят по програми за познания. Има много региони, които не са много склонни да работят с други райони, не искат да си намират конкуренция. Понякога просто не разполагате със съответния човешки ресурс за сътрудничество с други региони. Териториалното сътрудничество е една идея, която трябва да насърчава сътрудничеството между регионите, поставяне и процента от средства за сътрудничество по време на бъдещия финансов период. В доклада има други споменати елементи, именно повече помощ от комисията, по-добро използване на съществуващата платформа от регионите с цел осъществяване на синергия, по-добра взаимовръзка, трябва да се проработи върху планирането, изпълнението, използване на структурни фондове на всички нива. Очаквам вашите забележки. Мисля, че със съвместни усилия ще успеем да разработим много добър документ. Янс от социалистите го няма. Има ли заместник? Николас? Николас? Вие сте докладчик в сянка. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω για τις περιφέρειες, ειδικά благодаря ви. Тази тема е изключително важна за регионите, най-вече за тези държави членки, в които кризата се усеща най-силно. Научната и развойна дейност е инструмент, който би ни помогнал да излезем от кризата. Бих искал да се спра на някои елементи, ако позволите. елементи, които наистина правят труден живота в тези региони. След това ще се спра и на инструментите, като научната и развойна дейност и други. Тук се базираме на добри отношения между партньори, което означава, че акцентът трябва да бъде поставен върху новаторството. Необходимо е общините, училищата, всички да се включат. Регионите, които имат най-голяма нужда от този напредък, обикновено са тези, които разполагат с най-малко възможности, за да могат да се справят. Затова тези региони се нуждаят от новаторство, както и от инструменти, които да подпомогнат това новаторство. Регионите, за които говорим, са наистина слабо развити от технологична гледна точка и от научна такава. Затова е важно да разберем нуждата от истинско сътрудничество от по-низките равнища към по-високите такива. За тази цел трябва да се насърчи научната и развойна дейност, както и да се насърчи сътрудничеството на тези региони на европейско равнище сътрудничество с региони, които имат по-голям опит в научната и развойна дейност. Това е от съществено значение. Аз съм регионален съветник и ви уверявам, че в някои региони хората наистина не са наясно как да действат. Нуждата от новаторство е свързана и с научната и развойна дейност. Затова е необходимо държавните органи да лансират тази идея за насърчаване на научната и развойна дейност. Не трябва обаче решенията да се спускат отгоре. Не. Необходимо е да се изгради съответната инфраструктура, за да може всичко това да се превърне в действителност. Необходим е обмен на информация. Именно в това отношение нещо куца, защото някои е, региони наистина не знаят как да комуникират. И е, за тези региони, за които има проблеми, те само ще се увеличат. Някои региони, които искат да освоят средствата от следващия програмен период, ще се окажат в трудно положение, защото няма да могат да ги освоят. Именно за това ми се искаше да ви представя тази информация. Аз информирам както комисията, така и хората у нас, защото е много важно да се разпространява информацията, да се повиши осведомеността. Необходимо е да се подпомогнат тези региони, които нямат опит в това отношение. Те трябва да получат и съответните технически инструменти, за да може нещата да потръгнат. Необходимо е да насърчим и социалните партньори, за да може те да започнат да работят в мрежа. Това от своя страна ще е в полза на регионите, които към момента нямат опит в това отношение. Работата в мрежа е важна на равнище региони, малки и средни предприятия, общини. Важно е да идентифицираме най-добрите органи, които биха могли да повишат осведомеността. финансови средства могат да бъдат отпуснати за някои специалисти и учени. Аз обаче не съм сигурен, че компетентните органи в регионите познават добре всички възможности за финансова помощ на европейско равнище. Още нещо, което е важно. Важно е да включим и младите хора. Понякога те като че ли остават на страна. А те трябва да участват. Това може да стане, като се определят ясни приоритети. Често водим специализирани дискусии, във връзка с използването на собствените ресурси, обсъждаме и транспорта, това са, те са все свързани с региона, но трябва да включим младите хора. Благодаря. Корнелия. Каца. Корнелия Енст. Ще бъда кратка. Първо, докладът е много добър. Макар и да е трудно да се работи по понятието интелигентна специализация, тъй като то е доста неясно, понякога. Провеждани са изслушвания. Аз съм задавала въпроси по това понятие. И така съдържанието. Сътрудничество между регионите е много важен въпрос. Трябва да помислим за създаването на платформи, за институционализиране на сътрудничеството. От това ще зависи всичко. Иначе просто усилията няма да дадат плод. Има необходимост от сътрудничество, според мен. Иновациите. Mm-hmm Имаме информация по въпроса тук. Тя не е само... Тук не се включат само техническите иновации, а включително екологичните и социални иновации. Трябва да поясним, че тук не става въпрос само за технологични процеси. Много съм развълнуван от идеята за нагласата на модерните органи. Бюрокрацията, според мен, е основен проблем – Няма други желаящи за думата. Да дам ли думата на Микел Андабасо? Само да задам един въпрос. Може да ни кажете какви са бъдещите планове на комисията относно платформата Стабилия? Как ще се развива тя през следващата финансова програма? И как ще бъдат подвечени останалата половина европейски региони в тази платформа? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е много добър доклад, много полезен, защото е навременен и а, Позволете ми да направя няколко а, наблюдения. Първия е свързан с новите методи на управление и задаването на приоритетите, за които говориха някои от почитаемите евродепутати. Ние смятаме, че това не трябва да бъде формално задължение, че това не трябва да бъде задължително, формално а, задължение. А, това трябва да бъде дълъг, труден, дългосрочен процес, който да включва а, бизнеса, университетите. Позволете ми да кажа, че в момента, например, виждаме в Полша, Регионите ни казват, че за първи път се провеждат консултации с повече от 500 бизнесмени по различните програми. В Кипър са проведени консултации с повече от 300 заинтересовани лица да се, и в Естамадура също. Не можем да диктуваме иновацията, но може да я култивираме. Вие знаете, че специализацията има претенциозни имена, но идеята е да се създаде система, в която да има възможност всички да участват, растеж чрез иновации, което ни довежда до нещо много основно, а именно, че става въпрос за определени условия. Ако искаме пари от Европейския фонд за развитие, трябва да има добра стратегия. И това вече води до определена разлика в... А, виждаме го и в споразуменията за партньорство. Трудността на разговорите между министерствата е реалност и за първи път а, казвам, а, отчитам, че се прави нещо по въпроса за постигането на общ план. Наистина приветстваме акцента, който поставяте върху редица и иновации. Тук не става дума само за високи технологии, не става дума само за някакви тесни идеи, за научни изследвания и развитие. Става дума за широки иновации, за прилагане на нови технологии, също така и за социални иновации, за да може да се отговори на предизвикателствата на обществото. И в отговор на въпросите, зададени от председателя, мога да кажа, че добрата новина е, че имаме 13 правителства, които са регистрирани в платформата и 139 регионални органи за управление, т.е. покриваме около 3 четвърти от европейската география. Неодавна се присъединиха Румъния и а, Ирландия. А, това е една възможност да се прилагат стратегии. Това е свързано с партньорски проверки, така че регионалните органи за управление се оценяват и, а, си, да, и се консултират. има 19 е, е, органа, които се опитват е, да си помагат. Възнамеряваме през следващите три години да разширим тази платформа с средства и вече се подготвяме за тези много важни пилотни проекти, които се представят. Господин Ван Нистелрой говори за тях. Ние бихме искали в бедните региони подобни на Гърция да се въведат. Сега по въпроса за регионалните аспекти и синергиите. Нашите колеги в Севиля се опитват да очертаят районите и сферите, технологичните сфери на сътрудничество, за да може това сътрудничество да бъде по-леко. Но Изготвянето на карти не е достатъчно, макар че това се прави. В нови регламент, благодарение на вашата помощ, отворихме възможност за регионите да изразходват 15% от средствата, предвидените средства и в други държави. Така че това облегчава междурегионалното сътрудничество колегите работят по новия интеррег, за да може да се очертаят кластерите. И накрая искам да кажа, че ние сме много благодарни на вашата комисия за това, че приехте на 8 ноември да бъдете до Макини на една основна политическа конференция, в която вие, госпожо председател, господин Ван Ромпой, трима генерални директори, вече имаме повече от 400 регистрирани участници и смятаме, че това ще бъде много добра възможност да се постигне на напредък в интелигентната специализация. По въпроса за синергиите, ние се надяваме, че ще може да има вече а, идея какво ще стане до 2020 година до края на декември. Председателката, благодаря. Херман, искаш ли да коментираш Искам да ви информирам, че крайният срок за измененията е 18 октомври, т.е. сега в петък, 12 на обед. Това е крайният срок за измененията. Искам да благодаря на комисията и с това преминаваме към гласуването. Може би си спомняте, че е, гласувахме промяна в дневния ред. Е, ще премина веднага в точка 7, Патрищи Волиен. Няма никой от секретарията. Искам е, да проверим. Уважаеми колеги, може ли да си сложите картите и да видите дали работи системата? Режим на гласуване. Проверяваме дали работи системата за електронно гласуване. Проверяваме. Всъщност много малко хора виждам, че гласуват. Имаме много крехък кворум. Моля ви, останете до края на заседание, до край на гласуването. Сега ще гласуваме, както казах, доклада на Тиролия. Тиролиен. Искам да дам думата на докладчика. Yeah, you go out, yeah. Uh, Monsieur Tyrolien, vous voulez prendre la... Non? Oui. Par décision du Conseil européen, le statut с решение на Европейския съвет във връзка с статута на Майот. Решението беше изменено през 2012 година с ефект 2014 година. Считано от тази до дата, този архипелаг ще се счита крайно отдалечен регион по смисъла на член 343 и 355 от договора за Лисабон правото на Европейския съюз ще се прилага към Майот от 1 юли 1 януари, извинете, 2014 година. По смисъла на програмите за финансиране, с оглед на територията на този архипелаг, ще трябва да се спазва европейското право, по-специално, що се отнася до базовата инфраструктура. Европейската комисия предлага на парламента и на съвета една поредица от законодателни актове с цел дерогация, за да може да има постепенно въвеждане на достиженията на европейското законодателство. Днес трябва да гласуваме два законодателни доклада във връзка с специфичните разпоредби, които се прилагат към Майот. Единият се отнася до въпросите за рибарството, оздравяването и качеството на водите. Тези дерогации трябва да се въведат в три измерения – първо, важно е да има равенство между регионите. Всички държави членки прилагаха прех при транспонирането на регионите и директивите. На второ място, важно е с оглед на правната сигурност да се постигне и финансова такава на тази територия. Тези е, дерогации понякога са прекалени. Затова имаме и спорове пред Съда на Европейския съюз. По-настоящем ще се включат някои условия, които ще затруднят отпускането на финансови средства към Майот, а Майот има нужда от тях. На трето място, всички други крайно отдалечени региони имат проблеми, включително и Майот – Структурирането на сектора на рибарството или на хранително-вкусовия сектор зависи от спецификата на региона и изисква малко по-различно третиране. Необходимо е да се вземе предвид тази специфика, като това не трябва да води, разбира се, до нарушаване на вътрешния пазар. Тези местни ограничения и специфики ме карат да поискам прилагането на член 349 от договора за Лисабонския договор. Той е едно от правните основания. Същевременно Европейската комисия продължава да отрича необходимостта от използването на този член като правно основание – този член се отнася и до дерогациите, които се прилагат към крайно отдалечените региони. Разпоредбата е включена в договора, а комисията е пазителка на договорите. Другите ми предложения са свързани с следното. Предлагам по-реален график с оглед на оздравяването и качеството на водите – 200 милиона евро се отпускат в рамките на годишната финансова рамка, като се предвижда и конкретна ставка на базата на брутен вътрешен продукт на глава от населението, която да се прилага и към Майот. Необходимо е да се направи точно изчисление за Майот. По настояще ми се падат някъде към 600 000 евро, но тя се нуждае от много повече средства. Да не забравяме и местните проблеми, свързани с поземлената собственост. Нуждаем се от малко по-реални разпоредби в областта на рибарството. Необходимо е да се вземат предвид заключенията във връзка с общата политика в областта на рибарството. Трябваше да се а, вземе предвид и това, че а, дребното рибарство се развива в региона и за това трябва да а, се прилагат всички специфични условия, включително и за улова на риба тон. Този текст трябва да влезе в силата преди 1, в сила, извинете, преди 1 юли 2014 година. Председателката се съгласи да ускорим процедурата, за да може двете комисии, компетентни по същество, да може да видят какви са моите възражения преди да гласуваме. Благодаря на всички колеги за тяхната помощ в този толкова натоварен график и тези кратки срокове, в които трябваше да работим. Благодаря, казва председателката, да поясня за тези от вас, които не знаят а, за... необходимо беше да има малко по-различна процедура за тези а, три доклада. Изчухме господин Тиролиен. Той представи двата си доклада, които ще гласуваме днес. Цялата процедура беше спазена с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 против, въздържали се, нека да отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, възда... нека да проверим изменение десето. По съображение първо начало на гласуването. Close. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 4 въздържали се. Приема се. Преминаваме към Следващото становище на господин Тиролян. Моля да гласуваме. Точка 8 от дневния ред. Изменение 5 за. Против въздържали се приема се. 6 за. Против въздържали се приема се. 17 за. Против въздържали се отхвърля се. 7 за. Против въздържали се приема се. 18 за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 против, въздържали се, приема се. Съображение първо, изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 12, второ, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. 27 за, 4 въздържали се. Приема се. Точка 9 от дневния ред. Роса и сфера Гуд. Точка 9. Изменение второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въз... Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за, 19 против. Изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въз... нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за, 18 против, 17 за, против, въздържали се, приема се, 18 разделно гласуване, първа част на изменение 18 за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 19 за, против, нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 26 за, 5 има против. 20 за. Ламбер, аз те следя, но колегите не. Кой задава стандарта в тази група? 20 гласуваме за против, въздържали се, приема се. 21 устно изменение, някой да е против. 21 гласуваме в такъв случай за, против, въздържали се, приема се. Четвърто с устно изменение, някой да възразява не за, против, въздържали се, приема се. 22 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пето за. Нека да проверим пето. Край на гласуването. Приема се 18 за, 13 против, 6 за, против. Нека да проверим отново. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 с а, добрата законодателна редакция, така че много гласуваме. Съображенията. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Първо за, против, нека да проверим. Изменение първо, съображение пето. Край на гласуването. 17 на 14 приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 с устно изменение. Някой да възразява? Не. Гласуваме десето изменение за. Нека да проверим изменената версия на десето. Край на гласуването. 17 на 13 приема се. 11 за. Против. Нека да проверим. 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 на 12. Приема се. 12 за. Отново да проверим по електронен път изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 на 12. Приема се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 29 за и 1 въздържал се. Точка 10. Мари Терес Санчес Шмидт. Готови ли сте? Изменение второ. За. Против въздържали се. Приема се. 60 за. Против въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19 на 12. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето за. Против. Нека да проверим. Край на гласуването. 19 на 12. Приема се 6 за. Против.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Дванайсто изменение за. Против. Никой не вдигна ръка за. Само вие. Само вие. Нека да проверим изменение 12. The vote is uh, closed and it's rejected. Край на гласуването отхвърля се. 61 за, против въздържали се, отхвърля се. 13 за, против като че ли се отхвърля, но не съм сигурна. Нека да проверим. Изменение 13. Край на гласуването. Отхвърля се. 62. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 на 15. Резултата 17 е за. Същата. Проверяваме. 17 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. 17 на 15. Резултата приема се. 63 за. Против въздържали се. Отвърля се 18 за. Против въздържали. Да проверим. 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. 18 на 15. Приема се. 19 за. Проверяваме 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се. 20 за. Проверяваме и него. Резултатът е много близък. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се. 21 за. Същото е положението. Аз лично предпочитам да проверявам в такива случаи, когато ми се струват изравнени гласовете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се 22. Същото е положението. Моля, гласувайте. Електронен режим. 22. Край на гласуването. 17 на 15. Пак резултата. Приема се 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се 23. За. Да проверим. Предполагам, че резултатът ще е същия, но все пак. Край на гласуването. 18 на 15 приема се. Тези се оттеглят. Стигаме до 27. Изменение 27. Да проверим. Моля, гласувайте. Приема се. 20 на 13. 66 за против, въздържали се, прием, отвърля се. 28. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 на 12. 67 за. Против въздържали се. Отхвърля се 29. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 16. Приема се 30 за. И него ще го променим. проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 на 13. 31 за. Електронен режим на гласуване и по 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 на 16. 32 за. Положението е същото. Електронен режим. Приема се, да, но понякога разликата е много малка. Затова предпочитам да не ме обвиняват после, че се отнасям благосклонно към Ламбер. И така, гласуваме 32. Все още имате възможност да гласувате. Край на гласуването. Същото е нужденството. 33-то за същото положение. Значи набързо да минем през процедурата за гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема, същия е резултат. 68 за. Момент, извинявам се, то отпада. 69 то за, против. Въздържали се, отхвърля се. 14 за, положението е също, затова да гласуваме в електронен режим. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 15. Виждате, значи. 70 за, против въздържали се, отхвърля се 71 за, против въздържали се, отхвърля се 72 за, 72 отхвърлено. Ами, отхвърлено е. Значи 34, извинявам се. За. Проверяваме по 34-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 15. Отхвърля се. Някой е спал. 72. За, против, възражали се, отхвърли се. 35. Ламбер, 35. Проверявам в електронен режим. Край на гласуването. Приема се. 17 на 13. 36. За, против, се, приема се 37. Да проверим. Е, вие сте координатора. Защо казвате, че не сте вие? Приема се 16 на 14. 73 след това за електронен режим на гласуване по 73. Моля, гласувайте. Приема се. 16 на 14. В такъв случай не гласуваме по 40. 41 за. 41. Против въздържали се, приема се. 42 и 74 идентични за, против въздържали се, приема се. 43 за,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 52, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 на 13, приема се 53-то за. Електронен режим по него, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 на 13, приема се 54-то за. Проверка в електронен режим, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 на 13. 55 за. Проверка в електронен режим. 55. Край на гласуването. 18 на 13. Приема се 56. Същото е положението. Моля, гласувайте в електронен режим. Край на гласуването. Приема се 18 на 13. 57 за, против, въздържали се. Приема се 58 за. Петдесет се приема. Е първо за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Единайста точка от дневния ред. Становище на Йоаким Целер.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 Край на гласуването. Отвърля се. 14 на 18. Първо се отхвърля. Второ. Проверка в електронен режим. Предполагам, че ще е същия резултат. Край на гласуването. Приема се 16 на 15. Някой не е гласувал. Един, не знаем той от коя, кой лагер е бил. 28 за, против, държали се, отхвърля се. Трето. Проверка в електронен режим. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Приема се 17 на 15. 29 за. Против въздържали се, отхвърля се. Четвърто за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 Проверка в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 13. Приема се 39 за. Против въздържали се. отвърля се 40 за. Против въздържали се. отвърля се 41 за. Против въздържали се. отвърля се 42 за против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то не е съвместимо с доброто нормотворчество. Харесваме този израз. Точка от преамбюла 14 за, против, въздържали се, отвърли се, 15 за, против, въздържали се, отвърли се, 16 за, против, въздържали се, отхвърли се, 17 за, против, въздържали се, отвърли се, 18 за, против, въздържали се, отвърли се, 19 за, против, въздържали се, отхвърли се, 20 за, против, въздържали се, Отвърли се, 21 за, против, въздържали Проверка в електронен режим. Благодаря ви, Констанца. Так му се бях оттекчила до смърт. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се. 22. За. Против. Също е положението. Проверка в електронен режим 22. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се. 23. Същото положение. Не. Отвърля се. Гласуваме в електронен режим. Окончателно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 на 3. Въздържа... въздържали се, приема се. Поздравление. Становище на Олдрит Власък. Регионалната марка за качество. Компромис 1 за, против въздържали се, приема се. Четвърто за. Проверка в електронен режим. Четвърто. не Гласувайте. Край на гласуването. отвърля се 12 на 20. Компромис 2 за, против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против въздържали се, приема се. 12 за, проверка в електронен режим. 12-то изменение, моля да гласувайте. Край на гласуването. 17 на 14. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се 16. Проверка в електронен режим. Край на гласуването. 17 на 15. Приема се. 19 за, против. 19 още веднъж. 19 за проверка в електронен режим. Край на гласуването. Отвърля се. 13 на 18. 20 за проверка в електронен режим. Нали, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на 19. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26 за. Проверка в електронен режим. Край на гласуването. Отвърля се. 13 на 18. 27. За, против, въздържали се. Приема се. 28 за. 30 е оттеглено. 28 гласуваме. За, против, въздържали се. Приема се. 20 и... Това е. 29-та, то, се... то е прието. Извинявайте, 28 мо е прието. Двадесет девето, значи, за. 29 за, против. Проверка при правен режим. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на 18. 31 за. Проверка в електронен режим. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 на 14. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за. По сравнение. Стигаме до 13 та точка. Уважаеми колеги, имаме приблизително uh, един час, имаме едно становище и два доклада. Най-вероятно, може би няма да включим последната точка на госпожа Елизабет Шройдер. Ще я предложим. А, ще предложим да бъде отложена за следващото заседание. Или да приемете по 20 минути за всяка точка. Последната точка е твоя, Елизабет, или да се съгласим по 20 минути за всеки доклад, или да решим твоя доклад да бъде през ноември. Необходимо ми е политическите координатори да ми а, помогнат, ако нямаш нищо против. Само половин минута, ако мога да кажа и аз нещо. Аз мисля, че можем да го отложим, защото вече сме се, се а, провели а, размяна на мнения с, с докладчиците и докладчиците в сянка и ако ще помогнем на всички, ние можем да отложим точката. Работният документ беше готов. Изпратила съм го на хората, които се интересуват по въпроса. Можем да отложим точката и от членовете на комисията, които се интересуват, да ми изпратят коментарите си в писмена форма или да се свържат с мен, да поговорим по въпроса. И след това, евентуално, можем така да работим. Да, е, минало е първата размяна на мнения. Моля, свържете се с докладчицата и за да може да се облегчи процеса. Имаме две точки, значи по половин точка. Започваме с Карин Каденбах за благоприятна среда за предприятията и дружествата. Имаме двама присъстващи докладчици в сянка. Бъдете максимално кратки. Госпожо Каденбах, имате думата. Благодаря ви много. Ще бъда кратка. Мисля, че най-важното тук е да посочим, че политиката на сближаване е много важна за създаването на работна заетост и това е нещо, което трябва да отбелязваме във всеки доклад, във всяко становище. Има редица възможности за прибягване към политиката на сближаване, за създаване на определени досиета. Тази възможност съществува. Тя трябва да бъде подчертана в становището. Това ще ни помогне също така да за конкурентоспособността, подобрената конкурентоспособност на малките и средни предприятия. Най-големия брой предприятия са малки и средни по размери. Ако те могат да бъдат оговорени да не имат още един човек, това ще реши до много голяма степен проблема с безработицата очевидно ще са необходими тези инструменти, инвестиции да бъдат насочени към решаване на проблемите на безработицата, за да може наистина да се създават предприятия, в които има доверие. и по този начин да се даде възможност на предприятията да се развиват. Именно за такава благоприятна среда говорим, че трябва да се развива заедно с държавите членки, разбира се, като се даде поне възможност на тези предприятия да работят успешно. Сега от гледна точка на политиката, на здравната политика, би трябвало също така да се отчетат факторите на здравните стандарти, когато говорим за бъдещото развитие на нашите предприятия и за развиването на предприемачески умения. Трябва да създаваме правилната среда, за да може хората да се развиват. Тоест, сигурни и добре платени работни места. Не може да имаме Европа на бъдещето, при която предприемачите експлуатират или биват експлуатирани. Не искаме такава Европа на бъдещето. И тъй като имам много малко време на разположение. Искам да кажа, че в моя документ искам да разгледам най-добрите примери, като същевременно не преоткриваме колелото, а разглеждаме различните съществуващи модели, особено у нези, които са се доказали, че са ефективни. И когато говорим за държавите членки, регионите, ще очакваме от тях да изпратят най-добрите примери. И още нещо, за което чуваме, когато говорим за малки и средни предприятия, главно това е достъпа до финансирането. Трябва да направим така, че хората да могат да създават предприятия, след това да ги разширяват. И това трябва да бъде свързано с лесен и небюрократичен достъп до финансиране. Има и други проблеми, които винаги обсъждаме, когато обсъждаме тези въпроси. Трябва да намалим бюрокрацията от една страна, но същевременно трябва да сме сигурни, че има ефективно и просрачно изразходване на средствата, дадени ни от е, дънакопладеца. Ламберт Ван Нистелрой. Ами, не знаех, че имам правомощите на докладчик в Сянка. Искам да кажа, че съчетанието на общия подход и принос на Европейския структурен инвестиционен фонд може да бъде свързано с, с възможностите, които предоставя интернет на много места, които не са в централни райони, а са, да кажем, в селски райони, дори не свързани с широкоспектърен бърз интернет. Тук през седмицата имаше в парламента един, една проява, която говореше за сателитните връзки, като в допълнение към това, което е възможно да се прилага в селските райони. Това също е важно, но това, което казахте, също е много полезно, а именно нови методи, които са възможни и които могат да бъдат използвани при, с помощта на европейските структурни и инвестиционни фондове, да кажем ваучери за иновации, за, чрез използване на интернет и да се дава възможност също така за отпускане на заеми или на гаранции за работа с иновационни финансови инструменти. А, това са, може би, няколко леки корекции. Аз подкрепям иначе подхода на колегата. 95% от предприятията са малки или средни по размер и за по, повишаването на работната заедост. това е нещо, което може да дойде от малките и средните предприятия. И също така създаването на атмосфера за специализация, говореше се за интелигентна специализация, тези нови предприятия много често са свързани с екосистеми, на различни институти, научни институти или малки или средни предприятия, но това също така може да бъде свързано и с новосъздадени предприятия и специализация във връзка с документа. Никос. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина. Кризата засяга малки и микропредприятия поради трудностите, които те имаха с приспособяването към по-големите предприятия с по-добра структура. Не може да се подкопава обаче социалната роля на общностите. Трябва да се плащат прилични заплати. Не искаме да подкопаваме европейския модел. Много говорихме за различни въпроси, които са свързани с предприятията, с начина по който те биват организирани нови модели се появяват в Европа, модели на организация на предприятията, които работят в мрежа, сътрудничат си, намаляват заплатите по този начин. И също така е важно да предоставяме помощ на малките и микропредприятията, които е, трудно е, се добират до средства чрез банките. Това е вече въпроси на инфраструктура, на обучение и така нататък. Всичко това е много важно, ако искаме предприятията да бъдат жизнеспособни. Следователно трябва да се намерят средства, от типа на микрофинансирането, което не навсякъде се предлага във всички държави членки. Една компания да дава заеми на друга държава, което може да бъде много полезно за начинаещите предприятия. Те нямат нужда от големи капиталови вложения, имат нужда понякога от една малка сума, която обаче трудно се намира в сегашната банкова система. И мисля, че структурните фондове и инициативата на комисията трябва да отчете проблема за а, финансирането в малък мащаб. И също така да се свържат това не само с производството, а и с социалните и екологичните последици. Много е важно тези компании да имат достъп до общностно финансиране. Беше много трудно за малките и средни предприятия и неправителствените организации в Гърция да имат достъп до а, програмите в предишния програмен период. Важно е да не се представя твърде много а, пречки. А, мисля, че именно тук ние трябва да поставим акцент, ние и държавите членки, да поставим акцента върху е, ефективността и най-доброто използване на общностното финансиране и създаване на работни места в Европа. Благодаря, казва председателката. Иска ли някой да вземе думата? Ако не, иска ли комисията да коментира, е, да, да се а, е, представите Родриго Пардуци. Съвсем накратко, регионалната политика през новия период ще бъде съгласувана с Европа 2020 година, с съответните регионални политики, които ние виждаме като един от основните инструменти. Когато говорим за специализация, бих желала да подчертая, че определено Акцентът е върху начинащите, новосъздадените предприятия. Също така е много важно компаниите да участват в промяната. И така това е много важно, за да може да се работи. Тук аз мога да направя едно малко съобщение. Следващата година в комисията DG Reg, Генерал дирекция Реджио ще работи за подобряване и за въвеждане на промени на място. Благодаря. Ние трябва да решим кой да бъде крайния срок за измененията. Предлагам 18 октомври, този петък, по обед. Искате ли да добавите нещо след обсъждането? Можете да го направите. По принцип, искам да кажа, че изслушах коментарите, но междувременно всеки, който иска да внесе изменения, е добре дошъл да се свържи с мен. Извинявайте, трябваше да, кажа, да се изкажа парани. Има два пункта, по които всички са съгласни. Всички са съгласни, че имаме тежка криза а, и по-добре е да се създават нови работни места, нови компании. Има някои неща, които обаче не работят добре, те са много важни. Е, схемите са неизвестни на много хора и трябва да намерим начин да им съобщим различните схеми чрез е, офисите на комисията в различните държави членки, чрез представителствата на Европейския парламент по въпроса за финансирането. Също така то трябва да бъде предоставено по-лесно, колкото това се прави в момента. Трябва също така да насърчаваме хората и да се провалят. Тоест, много а, много от компаниите имат неуспешен старт, но те би трябвало да разглеждат това като нов трамплин за нов, като трамплин за ново бъдеще. И това е необходима стъпка за успеха. Това трябва да се промени като нагласа. И а, накрая на личността, на бърз, широкоспектърен интернет в целия Европейския съюз. Ако се продава онлайн, необходимо е да има бърз, широкоспектърен интернет навсякъде. Председателката, благодаря, Шон. Крайният срок, както казах, е 18 ноември. Надявам се, че ще се справиш. И аз мисля, че вече можем да преминем към точка 14, която е на Дерек Вон. Благодаря ви, госпожо председател. На последното заседание имахме обмен на мнения по работен документ, който изготвих. Бих искал да напомня на колегите, че доклада по собствена инициатива го изготвих, защото като Европейски парламент ние трябваше да участваме в изготвянето на многогодишната финансова рамка и по изготвянето на регламента за политиката на сближаване. А, голям интерес предизвика тази тема, начина по който ще се използват новите законодателни актове в държавите членки и в регионите. Затова една от целите на докладите е да се оцени напредъка, който беше отбелязан по отношение на споразуменията за партньорство и оперативните програми. Благодаря на колегите за сътрудничеството, за обмена на мнения. Благодаря и на обратната връзка, която получих и която съм искал да включа в доклада, с който разполагате. Но по някои ключови елементи Знаете, че политиката на сближаване е важен инструмент за насърчаване на економическия просперитет. Имаме и регламенти с общи разпоредби, в които се въвеждат някои важни промени по начина по който се управляват фондовете. Така, например, поставя се акцента върху а, изпълнението, резултатността, споразуменията за партньорство, въвеждат се нови условия, както и някои други нови елементи. В доклада съм се опитал да достигна до някои първоначални заключения от работата, която извърших, от разговорите ми с държавите членки и представители на регионите. Държавите членки в момента се намират на различни етапи в подготовката. Опитал съм се да не обобщавам, по-новите държави членки, като че ли са по-напред от старите държави членки. По-малките и централизирани държави членки също са много по-напред на този етап. Опитал съм се да намеря причините за тези различия. Така, например, различия в бюджетите, в съкръщаването на бюджетите в съответните държави членки, късния етап на започване на подготвителния период, броя оперативни програми, които възнамеряват да приемат някои държави членки, включването на местните и регионални власти. В това отношение някои държави и членки приобщават много повече регионите, отколкото други. Някои пък държави членки привличат и други партньори, неправителствени организации, например, училище и така нататък. Включването в дискусията на всички сектори и представители е, е много добра идея, но може да доведе до забавяне на резултатите от оперативните програми. Това може да разработи в някои държави членки, но не винаги. Включването на всички заинтересовани страни в крайна сметка ще доведе до по-ефективно разходване на структурните фондове и ще увеличи економическия просперитет. В доклада съм посочил, че много държави членки се опитват да си изведат полки от периода 2007-2013 година, като рационализират приоритетите, така например изготвят се по-малко приоритети, отколкото в миналото, освояването на средствата и получаването им от други източници, като Европейската инвестиционна банка. Понякога има пропуски, извинете, не, несъответствие между края на дадена програма и началото на следващата. Тези държави членки се опитват да запълнат тази празнота, за да може да няма такъв празен период. В края на доклада казвам, че е очевидно, че някои държави членки са по-напред от други и е, съм приканил комисията да се увери, че споразуменията за партньорство и оперативните програми в държавите членки, които имат проблем, ще получат и съответната помощ за в бъдеще. Във връзка с партньорствата за споразумение, много а, предложения са а, предложени, не всички са приети. Така, например, през юни и, и юли имаше нови предложения в някои отношения, но комисията не е представила други предложения, които трябваше да а, представи. Тук съм се опитал да не посочвам виновниците поименно. Доклада, мисля, е доста полезен можем на този етап да си изведем някои заключения и някои полки от това, което направиха държавите членки, да ги използваме за следващия тур на политиката на сближаване. Благодаря, господин Ламбер от НП. Благодаря ви. Обсъждахме темата и миналия път. Виждам, че някои от коментарите ни са включени. Доклада е много добре балансиран по-настоящем. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да поискам малко повече информация от... Е, имаме ли още представител на Европейската комисия? Да. Та, въпрос към нея. Какво е впечатлението на Европейската комисия от подготовката на споразуменията за партньорство? Какво е виждането ви и за новите методи на финансиране? Наистина ще ни бъде полезно да чуем и вашата гледна точка, за да изготвим окончателната версия на доклада. В Нидерландия, например, през последния период 2007-2013 имахме една загубена година 2007 година. Много средства загубихме. И днес чух от Хага, че има нови очаквания, което е положителен знак, защото явно тече подготвителна дейност. Получихме обещание и от съвета, че ще се спази етичния кодекс и че ще бъдат изготвени процедурите както трябва. Не ни се иска да закъсняваме допълнително. Надяваме се всичко да приключи най-късно през ноември. Но може би съм прекалено оптимистично настроен. Затова бих искал да чуя и мнението на комисията. Но приветствам наистина доклада ви и благодаря ви за него. Благодаря за зелените Никос. С микрофон, моля. Okay. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel des äh, ähm, Berichts wirklich korrekt ist, dass man nur über die. Питам се дали заглавието отразява добре съдържанието. Говори се за капацитета, за готовността на държавите членки. А, това като че ли има отрицателна конотация. Питам се, наистина ли имаме нужда от такъв доклад. Разбира се, трябва да оценим готовността на държавите членки, но може би не е нужно да представяме нещата именно по този начин. Какво точно ме безпокои? Тук се говори за волята на държавите членки да направят едно или друго – а на мен ми се струва, че е по-удачно удачно, извинете, да се поясни, че е имало трудности с бюджета, имало е много условия, които трябва да бъдат изпълнени, едва тогава да се говори за готовност на държавите членки или не. Но по настоящем начина, по който е формулирано заглавието, като че ли е малко прекалено. Не ми се иска да използваме подобен подход в доклад на Европейския парламент. бюджета няма да доведе до смекчаване на различията. Не е лошо да упоменем и това. Просто в случая разглеждаме готовността на държавите членки да направят едно или друго. Това беше първото нещо, което исках да кажа. На второ място. Ам, доста говорим за упростяването и на мен ми се иска да сложа малко ред и да поупростя нещата в живота си. но не съм сигурна, че е правилно да говорим за упростяване тук. 2020 година. Изготвяне на стратегии. Пропускаме много неща. Говорим за политика на сближаване, но не казваме нищо повече. Какво ще стане, ако държавите членки не се подготвят по един и същи начин. Може някои да са по-напред от други. Ако това е така, не трябва ли да потърсим причините и да намерим евентуално решение? Много фактори се отразяват на готовността на държавите членки. Например, административния капацитет или стратегията като стратегиите, които бяха използвани в Гърция, в Ирландия, в Португалия. Те също са ключов фактор. Питам се също дали е удачно да уредим по този начин оперативните програми. Не е важно колко програми имаме, а тяхното качествено измерение – затова на теория можем да водим дискусия за оперативните програми, но само що се отнася до централизираните държави. За федералните държави обаче, като Германия, например, този подход е неприложим. Колкото и да ми се иска, не мога да не храня подобни безпокойства – Наистина готова съм да стигнем до компромис. Просто очаквам от вас да ме убедите от необходимостта на този подход. Господин Власък. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също считам, че този доклад е изключително важен, тъй като той ни предоставя полезна информация за бъдещето. Би било добре, ако комисията ни предостави малко повече информация във връзка с преговорите по други споразумения за партньорство. Как точно се използват оперативните програми и финансовите средства? До каква степен подхода от споразуменията за партньорство може да се прилага и тук, на ниво региони и общини? Можем ли да прилагаме и така наречения интегриран подход? Важно е да получим отговор на този въпрос, за да го използваме в следващите ни преговори. Благодаря, казва председателката Виктор. Благодаря ви, госпожо председател. Действително нуждаем се от малко повече информация от Европейската комисия, за да може да видим общата картинка. За да може да разберем до каква степен държавите членки и регионите са готови за ефективно и навременно започване на новия програмен период. Нашата позиция винаги е била следната – Необходимо е регионите да коригират програмите си за развитие. Доколкото разбирам от доклада, сега прилаганата процедура често води до забавяния. Вярно е, че понякога е по-трудно да се организира допитване, но то е много полезно в контекста на регионалното развитие. Необходимо е в преговорите и в споразуменията изцяло да се преобщават и регионите. Само по този начин ще се стигне до балансирани проекти за регионално развитие. Ако правилно съм разбрал това, което ни се казва в доклада, би било по-добре държавите членки да изготвят по-централизирани планове. в сравнение с случаите, в които имаме няколко централизирани плана. Защото по този начин се осложнява управлението. Но да не забравяме, че основната ни идея беше да се включат и регионите, за да може да се отчет те, тяхната специфика е да се отчитат техните приоритети. За това е необходимо спецификата им да бъде отразена в националния проект. Европейската комисия следващия програмен период трябва да отчете различията между държавите членки, защото не всички държави са федерални. Различните компетентни министерства трябва да обменят информация както помежду си, така и с регионалните представителства. Иначе всяко министерство ще изготвя своята си програма и ще прилага в стеснен кръг в на една малка територия. Необходимо е да има обмен на информация, както казах. За разлика от федералните държави, другите държави нямат необходимата подготовка. И може би точно този елемент не е бил правилно разбран и използван. Всяко министерство в централизираните държави изготвя собствен план, без да привлича социалните партньори или другите заинтересовани страни. Много говорихме за интелигентната специализация. Ами, нека да я включим. Нека и тя да бъде взета предвид при изготвянето на партньорствата. Благодаря ви. Дали комисията би искала да отговори? Заповядайте. Добър ден, аз съм от Генерална дирекция регионално развитие и съм от отдела компетентен по географските въпроси. Доколкото мога, ще се опитам да отговоря на зададените ми въпроси. Първо, по доклада. Този доклад повдига уместни въпроси. Съгласни сме, че е много по-важно сега от всякога момента, в който започват програмите, но е редно да са изпълнени дадени условия, за да започне съответния програмен период. Например, нуждаем се от регламента, след това е от многогодишната финансова рамка. Нуждаем се от пълно сътрудничество между държавите членки, регионите, споразуменията за партньорство и оперативните програми удоволствие отбелязваме, че в сравнение с предишните години, сега държавите членки бяха много активни в неофициалния диалог с комисията, въпреки че все още не е готова крайната версия на регламента. Държавите членки показаха готовност да обсъдят плановете си с нас на по-ранен етап. На второ място, ам, качеството на планирането, качеството на разходваните средства и приоритети, задаване на реалистични цели. Всъщност това са въпроси, които са предизвикателство за много държави членки и региони. Както видяхме и в предишния програмен период, това бяха основните ни проблеми. Сега се опитваме да работим върху а, програмите, те да започват на по-ранен етап, но и се насочваме също и към същината на съответната програма. Тоест не само съответния проект и програма започват на по-ранен етап, но и гарантираме, че те са внимателно обмислени, както и средствата, от които ще се нуждаят през следващите години. Нещо, което е неизменно свързано с качеството, това, е, а, това са макроекономическите условия. Това е нов елемент – Все още държавите членки не са ни предоставили самооценката си в това отношение, така че през следващите няколко месеца, преди да изготвим окончателната версия на доклада, ще трябва да получим информация от държавите членки във връзка с предварителната оценка. Защо някои държави и региони са по-напред от останалите и защо не всички са включени в този доклад? Доклада повдига Доклада заявява, че Европейската комисия трябва да подпомага тези държави членки, които изпитват по-голяма нужда. Комисията трябва да подпомага държавите членки, които срещат трудности. Но ние в действителност работим в тясно сътрудничество с тези държави членки. Безброй семинари, технически срещи сме организирали, експертите обменят експертен опит – това отношение бих искала да подчертая, че програмите трябва да бъдат ам, собственост на държавите членки. Те трябва да ги усетят, те трябва да ам, ги прилагат, за да може те да поженат успех. Всичко зависи от самите държави членки първото впечатление, което, с което оставаме, като погледнем споразуменията за партньорство и оперативните програми, е, че все още трябва да се работи по изготвянето на специфични цели. Тези специфични цели все още не са толкова специфични, колкото ни се иска. Искаме да имаме не толкова амбициозни, но все пак добре а, насочени цели – реални цели. Това е основната рамка и тя се вписва в голяма степен с тематичните концентрации и а, тематичните цели. В това отношение няма разногласие с държавите членки, но по отношение на различията на място наистина ни остава още много работа. По макроекономическите условия, нека да изчакаме да видим а, какви ще бъдат те в споразуменията за партньорство, тъй като те са в начален етап. По партньорствата, споразуменията за партньорство. Разбира се, че се нуждаем от такива споразумения за партньорство. Имаме опит в това отношение. Качеството на партньорството, разбира се, ще се отрази и на разходването на средствата. Може да имаме добро сътрудничество между партньори, предприятия, общини. Те ще бъдат тези, които прилагат програмите и преследват целите. Отблизо следим този елемент, когато работим с държавите членки. На последно място, как да сме сигурни, че 2014 година няма да остане празна година? Знаем, че многогодишната финансова рамка ще дойде много по-късно, отколкото очаквахме, но ми се струва положителен знак, че много държавите членки на по-ранен етап са готови да се включат в неофициалния диалог. Е, много споразумения за партньорство бяха изготвени, други ще бъдат изготвени изготвени през следващите седмици. Така че наистина на неофициално равнище работата кипи. Наистина правим каквото е възможно от наша страна, но доста работа остава и в ръцете на държавите членки. Има ли други въпроси, Краши? Искам да задам още един въпрос, свързан с изпълнението на кохезионната политика. Специалните инфраструк... огром... големи инфраструктурни проекти. Знам, че оперативните програми все още са в процес на изготвяне, както и споразумението за партньорство и така нататък, както вече обяснихте, но някои от приоритетите са съвсем очевидни. Например, водния сектор, здравеопазването, транспорта, страните подготвят е, кандидатурите си е, за големи проекти. Комисията в състояние ли е да анализира тези заявления, апликационни форми и може ли изпълнението да започне възможно най-скоро, т.е. от 1 януаря 2014 година? Голям проект – е един от основните елементи на новия програмен, елемент, е, програмен период. Не трябва да забравяме, че големите проекти, макар и да са е, големи и да имат нужда от много инвестиции, не могат да съществуват в вакуум, в изолация от останалите. Те трябва да са свързани с споразумението за партньорство, оперативната програма, споменахте, околната среда, водата, пътния сектор, те трябва да са свързани с рамката за предварителна оценка. Тази връзка трябва да е налице преди комисията съответния проект. Ако има такава връзка, разбира се, големите проекти са добре дошли възможно най-скоро, но просто трябва да проверим, че съществува такава връзка с рамката. Без да визирам споразумението за партньорство, въпрос, който е бе неколкократно споменаван, имам няколко въпроса, свързани с това дали комисията ще е готова да извърши оценка на основни елементи, като готовността на държавите членки да прилагат интегриран подход и многофондов подход. Защото в контекста на интелигентните инвестиции, в контекста на значително подобрение спрямо предишния програмен период, най-вече става въпрос за комплексния подход и многофондовия подход. Да, Държавите членки днес в каква степен на готовност са? Готови ли са вече или са до голяма степен готови да прилагат този подход? И на второ място, разполагат ли с капацитет за управление да извършат всичко това? Защото във вътрешен план държавите членки трябва да се разяснят аспектите, проблемите свързани с правилата за допустимост, съфинансирането, управленските възможности и така нататък. Какво е положението тук? Тъй като имаме ясна връзка и с първия въпрос. Може ли днес да ни кажете какъв е административния и институционалния капацитет? Има ли такъв анализ? Защото без извършването на значително подобрение в някои държави, като Румъния или България, Трудно е човек да си представи, че тези елементи, тези сложни елементи изобщо някога ще бъдат прилагани на практика. И на последно място, механизма свързана Европа. Парламентът даде своя принос чрез помощта на комисията за разработването на един нов подход. Но сега, според информацията, с която разполагаме, времето, правилата, графика, много трудно ще бъде спазен от някои държави членки. Можете ли да направите оценка на състоянието на държавите членки и в тяхната възможност да прилагат механизма за свързана Европа според правилата, определени от комисията, и в крайна сметка да се предотвратят големи загуби. Защото тук кохезионните държави членки ще претърпят големи загуби, ако не са готови. Комисията готова ли е с графика? И с реално предложение как да се подобри способността на държавите членки да разработват и да изпълняват проекти по програмата Свързана Европа. Предполагам, че колегата няма да може да отговори на всички въпроси. Моля, кажете каквото искате и след това ще се върнем на, на про... доклада. Относно многофондовия подход, виждаме, че тази идея привлича голям интерес в държавите членки. За момента имаме прогнози от 17 държави членки, които планират да предлагат е една или повече многофондови програми. Някои от тях са държави членки, които вече са имали такива многофондови програми. Още през 2000, за периода 2000-2006. Та за тях трябва да е съвсем ясно за какво става дума по отношение на администрирането и координацията с гласуването на тези програми. Многофондовия подход е само вариант, не е задължителен и е ясно, че тези държави членки, които според тях самите не са готови да реализират всичко това, те не са длъжни да предлагат такива проекти. Относно административния капацитет на държавите членки, дали има такъв или не, такъв анализ ще бъде изготвен в средата на едната година, когато се извърши анализ на системите за управление и контрол. Всичко е доброволно. Дават се възможности на държавите членки за по-добро комплексно планиране и за отблязване на напредък в области, където ще има ясни ползи. Значи за 17 държави става дума в контекста на много фондовите е, програми, а що се отнася до, до механизма свързана Европа, трябва да го зададете към ресортната генерална дирекция, не към нас. Е, кой каза, че темата не е интересна? Относно докладите по собствена инициатива, те не могат да дадат отговор на всички въпроси. Този доклад е много интересен за нашата комисия, тъй като много време от не е разработването на всички регламенти за следващата кохезионна политика. Сега е много важно да видим как ще се приложи всичко това, дали изобщо ще се прилага в бъдеще. Няколко въпроса. Спор... Дали е по-добро положението в централизираните държави? Значи не казвам, че е по-добро. Казвам, че в момента по-малките централизирани държави са по-напред от останалите, що се отнася до изготвянето на споразумение за партньорство и за оперативните програми. Ако държавите членки се консултират с регионите, местните власти, с бизнеса, надявам се, в, в крайна сметка, програмите са много по-ефикасни в дългосрочен план. Всъщност и комисията сама каза същото. По думите на комисията, тези сектори ще се чувстват съпричастни към тези програми и програмите ще бъдат реализирани в бъдеще. Това е което искам да кажа по въпроса. Разбирам, че колегите искат да знаят кои са отличниците, кои са двойка жиите, да видим кои са а, начало, кои са отзад в, в таблицата. Бях изкушен да направя това, но ще ви кажа защо. По-хубаво е да се направят някои общи насоки. Защо дадена страна е добре, на какво се дължи това, защо дадена страна не е добре. Да продължи се към този подход. Кое е добре, кое не е добре. Запознати сме с проблемите, запознати сме с въпросите. Доклада е полезен. В оставащото време до крайния срок за изменения колегите могат да внесат изменения, за да подобрят доклада до края на седмицата. Благодаря крайен срок за изменение 18 е октомври. Искам да се възползвам от присъствието на колеги от службата на Европейската комисия да съобщя, че към края на тази година, в началото на следващата година, искаме да чуем от генералния директор какво е положението с изпълнението на сегашната финансова перспектива, каква е оценката на комисията за положението на нещата а също и нещо, което започваме да обсъждаме днес с вас. Готовността на държавите членки да стартират нови програми и проекти, тъй като надявам се се вижда края на преговорите. Просто искам да маркирам това. Ще се свършим с генералния директор. С това приключвам тази точка от дневния ред. Последната остава за ноември. Следващото заседание ще ви дам информация за него. 27-28 ноември, но е възможно в началото на ноември да имаме и допълнително заседание при необходимост. Ако приключим с преговорите и трябва да се одобри нещо от комисията. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря.